Сега преминаваме към работата ни според дневния ред. Подновяваме сесията. Протоколът от вчерашното заседание е на ваше разположение. Има ли бележки и възражения? Не, тогава дневният, извинете, протоколът се счита за прият.